по тази тема. Следващата точка в дневния ни ред е един доклад е, на господин Бюти Кофер Ефективна европейска стратегия за суровините. Давам думата веднага на господин Бути Кофер. Питер. Благодаря. Господин председателю, господин заместник председателю на комисията, колеги, искам да благодаря на всички докладчици в Сянка в комисията по промишлеността за е, работата, която свършиха. Искам да благодаря и на всички колеги от Комисията по въпросите на околната е, среда, както и е, на колегите от Комисията за гражданското общество. Те много помогнаха за изготвянето на моя доклад. Е, политиката по отношение на суровините е голямо предизвикателство за нас, но е и огромна възможност. През последната година и половина се занимавам много задълбочено с темата и смятам, че трябва да дефинираме амбициозна стратегия, която би се ползвала с огромен успех. Ефективността при използване на ресурсите, рециклирането са нашите ключови думи, които ще осигурят бъдещата ни конкурентоспособност. Трябва да осигурим конкурентоспособността си чрез тази новаторска стратегия. На второ място, задаване на цели. Без да сме а, определили как ще ги постигнем, може да има за резултат а, изгубване на пътя. Затова трябва да се споразумеем как ще сътрудничат помежду си държавите членки, как ще сътрудничат те с комисията. Ефективното управление има възлово, основополагащо значение за успеха в тази сфера. Минералите са толкова важни, колкото суровият петрол, газа и другите източници на енергия. Но не бихте си помислили това, ако погледнете какво правим в Европа по отношение на суровините. В нашия доклад е изброен цял спектър от мерки, чрез които да бъдат подпомогнати правителствата. Предлагаме да се създаде радар на риска, предлагаме комисията да продължи да поддържа списък на ресурсите, чието изчерпване предстои и да проучва непрекъснато състоянието на пазара, както и веригата на доставките. Има и други минерали, които са също толкова важни, но трябва да бъдат добавени към списъка, защото не фигурират в него. Ние приветстваме идеята на комисията за новаторски партньорства с цел рационално използване на ресурсите. Да, някои държави членки блокират процесите или поне се опитват да го направят. И за това приветстваме участието на съвместния център а, за научни изследвания и на дипломатическата служба в тези процеси. Искаме да бъдем сигурни, че законодателството, с което разполагаме, както това за рециклирането на отпадъците от електроуреди ще бъде спазвано. Този доклад също е посветен и на външното измерение на политиката по отношение на природните суровини. Фундаментално тук е да гарантираме наличието на добра стратегия за сътрудничество с нашите външни партньори. Не само по отношение на бедните, но богати на суровини страни в Африка и други региони на света, но и по отношение на онези богати на суровини държави, които са и силни економически. Защото Европа внася повече ресурси, природни ресурси на глава от населението от всеки друг. И това ни задължава да поемем а, своята отговорност за неща, като инвестиции в третите страни, чрез Европейската инвестиционна банка, например. Комисията трябва да гарантира, защото тези инвестиции да се превърнат в неотменна част от една стратегия за изкореняване на бедността в съответните страни. Трябва да имаме и съответното законодателство за прозрачността, както в Америка. Това означава, Политиката по въпросите на развитието да не бъде роб на, на търговската политика. Сигурен съм, че на различните вече съществуващи форуми по въпросите на ресурсите Европа може именно в тази посока и в този дух да допринесе за решаване на проблемите с суровините. Сега комисарят Таяни. Благодаря, господин председател. Почитаеми депутати, искам да благодаря съвсем официално на господин Бутикофер за текста, който е разработил, както и на всички парламентаристи, които представиха свои становища по този доклад. Постигнатият резултат е изключително положителен и в същия дух, в който действа и Европейската комисия за разрешаване на този стратегически проблем, свързан с суровините. Защо казвам, че е изключително убедителен този доклад и защо казвам, че е в крак с духа на предложенията на Европейската комисия. Защо казвам, че е, подкрепя сътрудничеството между комисията и Европейския парламент? Първо, защото този доклад е, разглежда въпроса на 360 градуса. Той разглежда всички въпроси, всички възможности, които може да имаме. След това, защото дава един баланс е, между различните политически опции. И на трето място съдържа идеи, препоръки и предложения, които са конкретни и много интересни. Те допринасят за усъвършенстването на нашата стратегия. В самото начало казах, че смятам за основно сътрудничеството между Европейския парламент и Европейската комисия. От месеци работим с господин Бутикофер, както и с други парламентаристи по една инициатива от различни политически а, групи, както и по едно предложение на комисията ИТРЕ за един пилотен проект през 2012 година за създаване на една мрежа за редкоземните елементи. А, смятам, че и това предложение ще даде една отлична възможност за партньорство в сферата на суровините. Защо се превръща политически основно участието на всички институции? Мисля, че това е очевидно. Докладът съвсем ясно описва този процес. Онова, което смятам за основ, особено значително и което ме порази тази сутрин, докато пътувах от Мюнхен до Страсбург и четях доклада, е унази му част, която дава една конкретна идея за това, как достъпа до суровините прави, създава пречки пред развитието и конкурентноспособността на нашите предприятия. Той казва, че процента, който се харчи за суровини, е много по-голям от общите разходи на едно предприятие, от е, процента, който се дава за заплата на работниците, които работят в този сектор. Един от основните елементи тази стратегия, която стои върху три стълба, е свързана а, с ефикасност, а, повторно употреба, оползотворяване, рециклиране. Всичко това са изключително важни елементи. Аз много се радвам, че парламентът е съгласен с това. Иновациите са много важни, за да има напредък в който и да е отрасъл, включен в стратегията за а, суровините. Трябва да включим цялата верига а, от добива а, до преработката, до производството, до крайния потребител. Смятам, че това може да бъде един важен стимул за конкретни стъпки напред. Аз съм доста по-голям оптимист, дори от господин Бутикофер – който като че ли има някои резерви, защото знае, че има определени държави членки, които имат известни резерви и съвета за конкурентоспособност точно и за това даде зелена светлина на тази наша инициатива. Много е важно да видим как може да работим заедно по това партньорство за иновации. Още един аргумент, който е включен в доклада, пък е в изказването, е свързан за, с дипломацията в сферата на суровините, в областта на суровините. Това е много важно в нашите международни отношения и в търговски план, както и в други аспект. В САЩ, с Япония сме направили първите стъпки за по-тясно сътрудничество в този сектор. Африканския съюз и Европейския съюз имаме една обща стратегия, имаме един общ план, в който поехме задължение да работим за една цялостна визия за развитието на добивните индустрии по отношение на суровините, за да може африканските държави, на национално, регионално и континентално ниво да имат своята силна индустрия. За това ще имаме и среща на върха между Европейския съюз и Африканския съюз, който ще даде един пръв тласък за работата на това партньорство. Русия, Латинска Америка бяха посетени от мен, бях и в Чили през юни. Всичко това са различни фронтове, по които работим. Подписахме споразумение с Чили работя до края на годината това да се случи и с Аржентина и Бразилия. Не забравяйте, че Чили един от основните производители, производители на литий и то литий от най-високо качество. Затова е много важно сътрудничеството на Чили с Европейския съюз. Те много ентусиазирано подходиха към подписването на този доклад. Имах среща с президента на републиката, с цялото правителство като по този начин се придаде значимост на стратегическия договор, който те подписаха с нас. Що се отнася до устойчивостта, трябва да продължим с усилията си добивната индустрия да върви ръка за ръка с опазването на околна среда, да има баланс. Трябва да се основаваме на научни изследвания, на иновации, но успехът тук зависи и от това как ще дадем чрез политиката си достъп до определените находища на минерали. Трябва да има синхрон и така и работя с комисаря Поточник. Става дума и разбира се за компетентност на държавите членки в а, тази сфера. Затова ние трябва да бъдем един фасилитатор, който да подпомага държавите членки. И накрая, едната седмица ще приемем една инициатива по ефикасността на ресурсите. Там ще дадем конкретни отговори, особено по отношение на рециклирането. Цитирах няколко примера и те са само малък брой от примерите, които мога да дам. Работя много активно и със шведското правителство, което преди няколко месеца, точно тук, преди лятната ви вакансия, организира една много важна среща по добивната индустрия. Ще бъда в Швеция и аз, защото с техния министр поддържаме връзка, за да работим заедно по този въпрос. Искам да информирам парламента, че срещнах с новия министър-председател на Гренландия сега работим по мое бъдещо посещение там, където се говори отново за суровините с колегите. Гренландия има положително отношение, има желание да работи с нас, да тръгне с нас по един път, за да се разработи една дългосрочна стратегия за суровините. Това е, прави Европейската комисия. Изключително важно е това за мен. Извинявам се, че много дълго говоря, но темата е толкова важна, че просто заслужава наистина един задълбочен дебат. Тесните връзки с Европейския парламент са изключително важни точно за разработването на една солидна стратегия, която даде конкретни отговори на промишлеността, без по никакъв начин да накърнява околната среда. Благодаря, господин Таяни. А сега в моя списък е господин Брок, но не го виждам, така че ще дам думата а, на госпожа Шниба Ястрам. Заповядайте. Herr Präsident, meine äh, Damen und Herren, ich möchte... Господин председател, дами и господа, на първо място, както е и обичая, искам да благодаря първо на господин Бютикер а за прекрасният доклад. Много се радвам, че много от членове от препоръките на нашата комисия, която представлявам, са били взети предвид от господин Бютикофер – Според прогнозите на ООН за 2050 година ще има около 300% увеличение в консумацията и търсенето на суровини. Също така е много важен този въпрос и поради а, кохерентността на развитието на нашия свят. Нека да дам един пример. Развиващите се страни поради подлежащите на проучване и не много ясни политики на счетоводство а, имат между 80 и 160 милиарда а, долара задължения. И в същото време това, което получават те като помощ от Европейския съюз е около милиард. Вижте колко огромна е разликата в сумите. Това означава, че те губят страшно много. Това, което ние им предоставяме, е просто една капка в морето. Тези инициативи са добри, но трябва да растат по-бързо някакси, да се увеличават а, като мащаб повече. А, като например инициативите съвместния план Европейски съюз Африка, а за да се подпомогнат страните от Африка в преговорите с добивните компании и всеки един, е, всяко едно евро вложено в такава дейност ще доведе до увеличение от 10 евро, а в интерес на тези, които притежават ресурсите, но а, обедняват. Благодаря, благодаря. Заповядайте. Господин Ланге, имате думата сега. Благодаря. Господин господин председател. Аз бих искал също така да поздравя докладчика за изключително голямото предизвикателство, с което той така добре се е справил в доклада си. Наистина, политиката на Европейския съюз по отношение на суровините е от е, жизненно важно значение за бъдещето на всички нас. Политиката за ресурсите трябва да бъде поставена обаче в международен мащаб и да бъде разгледан в, на фона на европейската е, политика за развитие на промишлеността. Аз вярвам, че ако развиваме своето производство на базата на партньорски споразумения за доставка на суровини. Това ще означава, че трябва да разчитаме на нашите партньори в тези споразумения да се държат джентълменски и да спазват своите ангажименти. На второ място искам да спомена, че ние не искаме ресурсите, които ползваме в Европа, да идват от региони с кризи. Ние не трябва при никакви условия да купуваме суровини от хора, които използват средствата от продажбата, а за да потискат други хора. Има солидни възможности за промяна за да не се а, разширява, напротив да подпомагаме свиването а, на нелегалния, незаконния транспорт на а, суровини. А, тоест, трябва да повишим качеството на мониторинга, на контрола и наблюдението по нашите пристанища и навсякъде другата за да не може олиго поличните а, структури а, да правят това, което не бива. Благодаря. А сега госпожа си има думата. Благодаря. Благодаря, господин председател, господин комисар господин докладчик. Благодаря за представения документ, за вашата стратегия. Благодаря на всички колеги за участието им в изработването на документа, който според мен е много полезен. Но мисля, че можем да го направим още по-полезен. Въпросът е изключително важен, особено като имаме предвид сегашната економическа криза. Тук нещо забравяме. Вече мислим за следваща криза. Това можем да предогадим. Ако сега разработим стратегията си, ще можем да се справим с кризата преди тя да възникне. Мисля, че трябва да знаем колко уязвим е Европейският съюз и колко е зависим от внасените суровини. Трябва също да знаем какво ще правим и в Европа и какво можем да направим вътре в Европа. Призивите за новаторство са свързани до голяма степен а, с това да използваме по нов начин суровините, с които сами разполагаме тук в Европа. Стратегията трябва да бъде разработена подробно и да бъде по-практически ориентирана. Мисля, че тук наистина трябва а, да предвидим една промяна стереотипа в отговор на глобалната економическа криза. А, трябва да помислим за справяне а, с голямата ни степен на зависимост. Нуждаем се а, от промени, ако е необходимо необходимо в нашите договори, промени в мисленето на нашите граждани, промени в системите ни, в модела. Тоест, нуждаем се от много дълбоки економически реформи. Това, от което се нуждаем, е да променим начина на данъчно облагане, така че да стимулираме хората – да купуват продукти, които а, имат благоприятно отражение върху околната среда и които имат по-дълъг живот. Трябва максимално да зачитаме природата, тъй като твърде често, прекалено бързо използваме все още непокътнати райони в нашите селски области. И не си даваме сметка, че а, има голям потенциал и в градовете. Би трябвало за градовете да помислим и за тяхното използване, за използването на техните ресурси, а не да а, пристъпваме в непокътнатите до сега селски райони. Трябва да помислим за а, веригата на доставка, за отговорността на всеки от нейните етапи, и е, за незаконните пратки на суровини за Европа. Особено внимание трябва да обърнем на новаторството. Благодаря. Сега госпожа Сърбо. Благодаря, господин председателю. Господин комисар, господин докладчик, най-напред искам да приветствам съобщението на Комисията за суровините и предложението да бъде създадена стратегия на Европейския съюз в тази област. Бих откроила факта, че особено внимание трябва да се обърне на земеделските продукти, като се има предвид, че в глобален план трябва да осигурим продоволствените нужди на населението. Имаме доста предизвикателства с суровините, Независимо дали говорим за силното колебание в цените, за нестабилността на пазарите или за намаляването на обема на хранителните стоки и за недоброто функциониране на продоволствените вериги. Стратегията трябва да вземе предвид и пречките за износ, като текстът следва да бъде изяснен с оглед функционирането на Световната търговска организация организация. Бъдещата стратегия на Европейския съюз за суровините трябва да вземе предвид всички специфики на земеделските стоки и да се отнася към тези суровини, като отчита необходимата продоволствена сигурност. Благодаря. Сега ораторите от името на политическите групи. Първо госпожа Дел Кастио от НП. Е, е, estamos discutiendo un informe que la Comisión благодаря, господин председател. Разговаряме за един доклад по стратегията, занимаваща се с разрешаване на изключително важни, а именно непрекъснатото повишаване, и изобщо колебание на цените на суровините, които така сериозно и пряко влияят върху целия ни живот. Искам да благодаря на всички онези колеги, които се съгласиха с Бутикофер и неговия доклад, защото се поставя фокуса върху правилния въпрос, върху цялостния въпрос за суровините и стратегията за разширяване и разнообразяване достъпа до тях. Мисля, че има един много добър баланс в доклана на господин Бютикофер по отношение достъпа до суровини, който е толкова важен, както вътре в Европейския съюз, така и извън него. Той също така много правилно подчертава значимостта на ефективното ползване на суровините – и очертава поредица от много полезни а, с, а, начини за опозотворяване а, на отпадъците и рециклирането на всички полезни елементи, които се намират в тях. Економическият а, растеж на Европейския съюз трябва да бъде стимулиран още по-нататък и един от начините е да дадем стимули економически на онези, които използват ефективно и повторно и споделят също така ползването на суровините и на отпадъците, от които се извличат суровини. Също така мога да подчертая – че това ще увеличи шанса ни. Благодаря госпожа Флусков от името на социалистите и демократите. 4 минути. Благодаря. Преди всичко съм съгласна с колегите Меркес, колегата Ланге и докладчика, господин Бутикофер. Те вече изложиха своите аргументи – ефикасност, е, оползотворяване, рециклиране. Това са изключително важни инвестиции, които трябва да направим. От друга страна, трябва да се грижим по-добре за околната среда, като мислим по един модерен начин, като използваме новите технологии. Искам обаче да говоря за нещо друго, което смятам за много важно за моите избиратели – Първото нещо, което направих, когато започнахме да се занимаваме с суровините в Европейския парламент, беше да отида в северната част на Швеция. Там има много суровини. Говорих с много експерти, които наистина знаят какво означават суровините за индустрията и за развитието. Говорих с научни работници, с синдикалисти, и с всички представители на отрасъла. Това е един много стар отрасъл, ми обясниха те, и те ми казаха, че сега се отварят нови мини, а, отварят се мини, които преди това са били затворени, а, развиват се нови технологии, повишава се качеството. Защо? Защото продължава световното търсене да расте. Световното търсене на суровини. Ето, че глобализацията всъщност дава един тласък и на Европа, защото търсенето е извън Европа в голямата си част. Господин Таяни, няма нужда да ходите до Гренландия. В цяла Северна Европа имаме изключително високи технологии, имаме научни изследователи, научни работници, отлични суровини, както и отлични условия на труд отлични условия за хората, които работят в тези отрасли. Без а, да се налага да ходим надалеч, можем да започнем да изследваме Северна Европа, нашата Европа. Стратегията за суровините е, е начин, по който Европейския съюз поема една решителна стъпка напред и дава една важна роля на Северна Европа за добруването и напредъка. Един от основните, една от основните полки, които извляках от а, а, своето посвещение, е, беше свързано с добрата инфраструктура. Една инфраструктура винаги е много важна, разбира се, че е важна тя и за суровините и техния износ. В своя доклад Европейския парламент иска ТНТ, трансевропейските мрежи, да вземат предвид и това, че трябва да се свързват промислените центрове. Комисията би трябвало да не забравя това, гледайки, разбира се, от гледната точка на развитието. Това бе споменато от а, много колеги. Очевидно е, че всеки един обмен с която и да е страна извън Европа трябва да бъде на равни начала. Никой не иска да се връщаме в колониализма, а, защото това не са приятни спомени. Имаме голямо богатство, което може да доведе до едно много важно партньорство, върху което да градим своето сътрудничество. Сега от името на госпожа Ек. Три минути. Thank you, благодаря, господин председателю. Европа е подложена на голямо изпитание. Европейците живеят в един по-глобализиращ се свят, но е двойно предизвикателството да осигурим нашето благоденствие, борейки се с промените в климата. През едните десетилетия се нуждаем от структурирана европейска економика за интелигентно и устойчиво развитие на целия континент – трябва да използваме познанията си, е, да осигурим економическия ръст, така както е предвидено в стратегията Европа 2020 и от тук трябва да тръгнем за да изградим стратегията за суровините. Не трябва да подценяваме трудностите. 4000 милиарда евро ще бъдат нуждите ни от суровини а, е, за различните наши промишлености до 2050 година. Естествено, Европа е водеща в зелените технологии, но всички други се състезават с нас за ключовите суровини, за които се борим и ние. Суровинната политика на Европа трябва да бъде в по-силна степен обвързана с останалите ни политики – научни изследвания, транспорт, енергетика, устойчив ръст. Особено във времето на криза се нуждаем от реформи, наистина целящи а, ръст. Ако се разработи суровинна стратегия на основата на правилата на свободната търговия, това ще позволи достъп на европейските дружества до суровините. Суровинната стратегия трябва също да допринесе за това и развиващите се и развитите страни да се ползват еднакво от достъп до ценните суровини трябва капацитетът на развиващите се страни да бъде засилен, да бъде разширен, като се използват механизмите на търговската политика. Трябва също така да се гарантира, че суровините няма да бъдат използвани за финансиране или пък за предизвикване ескалирането на конфликти. Европа трябва да се бори за премахване на търговските бариери в трети страни. Не бива а, някои да трупат суровини, пречейки на економическото развитие на други. Европа трябва да се ползва и от материалите, с които сама разполага. Все още ние имаме доста голямо богатство от природни суровини и със своите минерали, със своите гори Европа може устойчиво да удовлетвори потребностите си, стига да има транспорт. Ако нашите собствени ресурси бъдат устойчиво управлявани и съгласно принципите на единния пазар, ние ще бъдем по-конкурентоспособни в бъдещата зелена економика на света. И най-сетне искам да поздравя докладчика за прекрасния му доклад. Благодаря, господин Екхут от Зелените. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря и на докладчика за чудесния доклад. Искам да благодаря и на комисар Таяни за това, което казва в тази връзка. Ние зелените смятаме, че трябва да разработим тази а, а, стратегия за суровините, но като погледнах оригиналния текст на доклада в, на комисията, виждам, че има някакви така, разнобои. А, сега обаче чувам от господин Таяни неща, които ми показват, че всъщност стратегията е по-различна а, същността на комисията и нейния доклад е като че ли да поведем битка с Китай, за да се преборим за суровините. А ето, че сега чуваме, че е съвсем разумно можем да се концентрираме върху разнообразяване на източниците. А нашият подход в парламента е да използваме колкото се може по-ефективно наличните средства. Например, един тон е, отпадъци от електронни е, уреди, ще видим, че е толкова по-лесно ще ни бъде да извлечем 300 грама от тези най-ценни материали, като например златото. И това няма да бъде срещу природата или да нарушава е, околната среда. Правилно наистина посочихте вие, че трябва да се взимат преди евентуалните а, нарушения на целостта на здравата, здравословната околна среда. Аз обаче искам да подчертая, че на териториите на Натура 2000 не трябва да има изобщо такава дейност, добивна дейност. Искам да видя как комисията ще го напише и ще го каже, а защото и има липса на консистентност в политиката на комисията. А сега а, госпожа Гърлинг от името на консерваторите. Благодаря. Искам да благодаря на докладчика за един доклад, който изчетах с голям интерес. Като докладчик в Сянка, в моята комисия, комисия по оказване на околната света, следях дебата. Дебата в нашата комисия беше съсредоточен върху много конкретни части от доклада. Съвсем ясно е, разбира се, че е необходим, са необходими стратегии за намеряването на използването на суровините, както и за рециклирането на редкоземните елементи. Трябва обаче да направим така, че да не направим въпроса прекомерно осложнен Имаме нужда от стратегия. Една стратегия е стратегия. Тук пише ефикасна стратегия. Не бива да даваме прекалено много е, ограничения. Трябва да дадем една обща стратегия. Такива са стратегиите. Нека да погледнем е, добивната индустрия, мидната индустрия. В моята страна има много е, дълга. Е, история на сметища и на депониране на сметища на отпадища. Както знаете, тези сметища създават много парникови газове, те са запечатани, създават отровни газове и трябва много да внимаваме е, с прилагането на тази стратегия и трябва да правим наистина добра оценка на въздействие върху околната среда също така, много внимателно трябва да подходим покрай запасяването. Голямата част от а, дебатите бяха свързани с спекулациите, с изкривяванията на пазара, с манипулирането на пазара. Тук всеки може да има свое становище, но последното, което трябва да направим, е да говорим за прекомерно запасяване, защото това е манипулиране на пазара и не знаем дали това изобщо ще ни доведе напред, ако не го основаваме на един добър анализ. Както казах, приветствам написването на този доклад, благодаря на докладчика, очаквам с натърпение да работим заедно по стратегията за суровините в бъдеще, защото това наистина е само първата стъпка по един дълъг път. Благодаря, казва председателя. Сега е госпожа Матиас от името на ГУЕ. Muito obrigada, Sr. Presidente. Também eu gostaria de começar por dar os parabéns ao relator е, благодаря, господин председателю. Ще започна и аз с благодарност към докладчика за свършената от него работа и за изложението върху е, изискванията на европейската промишленост с оглед на суровините както и за това, че е подчертал социалните, екологичните рискове и необходимостта от рециклиране. Всичко това е много важно, но трябва да погледнем и предложението на комисията. Аз съвсем не мога да се съглася с него в неговата цялост че трябва а, да създадем тъй наречената кръгова суровина дипломация. А, да се създаде нещо като орган на ниво Г8 или Г20, за да решава тези въпроси. Това би довело до още едно разделение в света между промишлено развитите страни, които се нуждаят от суровини и от и бедните страни, които обаче са богати на суровини и често пъти остават без достъп до собствените си богатства. Така, е, Европейската стратегия трябва да е, осигури достъп до тези суровини, но същевременно трябва да се получим и от миналото. Ако на всяка цена осигуряваме достъп, е, това не може да се увенчае с успех. Подобна дипломация е нещо, с което не мога да се съглася. Това е просто дипломатическо изнудване. Е, бедните страни е, би трябвало да се ползват от суровините, с които са надарени. Трябва да има по-новаторска политика, която да ги подпомогне в това отношение. Аз не мога да се съглася с предложената от вас дипломация. Благодаря. Господин Пашка, Свобода и демокрация. Práve pána poslanca Butikofera Евро... Както господин Мютикофер споменава в своя доклад, европейското производство, промишлеността среща все по-големи трудности а в своето развитие поради липсата на суровини. Повишаващото се търсене от страна на Америка а, на някои метали, а също и бурното развитие на някои страни в други части на света повишават цените изключително много а в същото време Европа счита а, за отпадъци някои а, натрупвания, в които има много ценни метали, редки метали и редкоземни елементи. Така че ние трябва да започнем сериозно да се замислиме върху рециклирането на отпадъците. Не трябва да считаме рециклирането като източник на замърсяване, а като източник на редки суровини и намаляване зависимостта на Европа. Благодаря, господин Пашка. Сега господин Цукалас. Благодаря. В самото начало искам да изразя удовлетворението си от това, че има дебат по стратегията на Европейския съюз за суровините и за висококачествения доклад, който ще гласува парламента. Този доклад покрива необходимите параметри, свързани с опазване на околната среда, развитие на економиката и така нататък, ако искаме едно добро развитие на стратегията за суровините. Имаме нужда от една стратегия, която да подпомогне развиващите си страни, както и да даде едно рамо на конкурентноспособността на Европа. Тя ще даде възможност за развитие на европейската промишленост. Ще ни даде също така и възможност да получим повече суровини в Европа, като в същото време опазваме околната среда. Така ще се създадат и много работни места, както и по-добре обучена работна ръка. Важно е да работим в една международна среда, защото суровините намаляват и те трябва да бъдат управлявани на световно ниво. По отношение на редкоземните елементи. Често съм повдигал този въпрос пред е, Европейската комисия. Тези редкоземни елементи са от изключителна важност. Те не се появяват често в пресата, но това не означава, че не са важни. Ние имаме необходимост от стратегия за суровините, в която да включим и тях. Нужна ни е една решителна политика и по отношение на научните изследвания и новаторството, които ще окажат въздействие и е, върху отношенията ни с трети страни. Това ще е една първа стъпка към една конкретна стратегия върху рекоземните елементи, защото аз от край време призовавам за такава стратегия. Трябва да видим техната цена и значимостта им за нашата индустрия. Благодаря, казва председателя. Господин Герек има думата. Е, Благодаря, bardzo, председател. Благодаря, господин председателю. Колеги, суровинната политика предполага и монополизиране, тъй като е, природните суровини са неравномерно разпределени по света. Съюзът трябва справедливо да експлуатира ресурсите, да ги ползва – за тяхното добиване е необходима енергия. Използването на енергия е една от мерките за ефективност. Данъчните стимули а, е, при а, е, добиването на ресурси трябва да бъдат а, е, определени от местните органи а, съобразно геоложките особености на съответното място. Това ще е, осигури спазване на принципа на субсидиарност и финансова резултатност. Много енергийни носители е, се добиват е, в Русия. Рециклирането има много голям потенциал, но за него са необходими научни изследвания и новаторство Материал знанието, е, което помага е, за заместване на природните ресурси с изкуствени е, вещества, е пътят напред. Трябва да се търсят альтернативи за използването на метали в машиностроенето. Това също е важно изискване. Материалите са специфични свойства, като редко земните са от основно значение, ако искаме суровината ни политика да бъде увенчана с успех. Благодаря, господин Гирек. Господин Тойрер. Господин председателю, първо благодаря на докладчика, господин Бутикофер, за извънредно качествения му доклад. Господин комисарио, тази вечер вие много ясно сигнализирахте, и това е така е, източник на надежда е, за нас. Какви са вашите намерения? Е, в началото, когато започнахме обсъждането на тази стратегия, не бяхме така удовлетворени. Суровините имат огромно значение за економическия растеж и за работните места в Европа. Следователно, нуждаем се от стратегия. Естествено, върху трите стълба. Да осигурим доставката, да повишим ефективността, да направим по-целесъобразно използването, но и като а, подобрим отношенията си а, с доставчиците от целия свят. А, трябва а, да мислим за всички възможности. Auch den много ресурси лежат под морското дъно, например, и тук научните изследвания са от ключово значение. Европейският съюз в това отношение може да окаже помощ на страните в третия свят. Малките и средните предприятия се нуждаят от специфична помощ. Големите корпорации могат да добиват суровините сами, но за малките и средните предприятия трябва да се помисли стратегията. Всички ние трябва да работим съвместно по всички тези въпроси. Държавите членки трябва да установят партньорство помежду си за тези цели и като разработваме суровинната политика, трябва да се опираме върху принципите и на промишлената политика, и на екологичната политика. Благодаря, госпожа Фигередо. Благодаря, господин председател. Отдавна сме постигнали съгласие, че имаме нужда от нова ефективна стратегия по отношение на суровините. 2007-2008 година развиха събития, които ни показаха, че когато няма суровини, някои суровини, когато липсват, тогава а нещата могат драстично да се влушат и тогава разбрахме, че пазара на суровини не трябва да бъде засенчен и някакси объркван от финансовите пазари, което обаче се случи тогава в Европа. А не трябва да говорим само за прозрачност. Ние трябва да имаме ефективна, официална, сериозна информация, за да можем да разберем а, добре ползването, а също така изпълнението експлоатацията на наличните запаси в Европа, също така и подморското равнище, т.е. на дъното, това, което имаме, с което разполагаме. Разбира се, и третите страни са изключително важни и засегнати. Например, в Африка ние искаме да не се стигне до там, че да се окажем в една нова форма на колониализъм. Не, ние трябва добре и ефективно да рециклираме, да опозотворяваме и рециклираме наличните суровини. Можем да ги използваме повторно или да ги използваме да, за да създадем нови суровини и в същото време да създаваме промишлени нови промишлени възможности и да пазим околната среда. Това е ефективната стратегия. Благодаря ви. А сега господин Белдер има думата. Благодаря, господин председател. Достъпът до суровини е от изключително голямо значение за процъфтяването на Европа. А това означава, че Европейския съюз трябва да осигури една прозрачност и известна степен на пазарно регулиране на този пазар на суровини. Ето така, заедно с рециклирането на суровини, ние ще можем да създадем условия за устойчиво развитие. Също така политиката на закупуване на суровини трябва да бъде поставена на, сериозни, на сериозните основи на важните принципи, като да не се закупуват суровини от онези, които ще ползват средствата срещу обикновените хора, така че а, от гледна точка на правата на човека, околната среда, справедливата търговия, всичко това трябва да бъде включено. Благодаря сега госпожа Хибнер. Благодаря, господин председателю. Благодаря, господин комисар. И благодаря, господин докладчик. Последният наистина е отделил много време за изработването на този отличен доклад. Важен е този въпрос, тъй като това са ресурси, които са необходими и на света, и на Европа. Говорим за ефикасна стратегия – за суровините с нови пътища за използването на ресурсите. Всяка една економика се основава на суровините. Суровините оказват въздействие върху качеството на живота ни. Трябва да направим така, че потреблението на суровините, както и модела на тяхното използване са устойчиви в един дългосрочен план. Няма смисъл сега да използваме всичко и да не оставим нищо на идните поколения. Економиката на Европа трябва да бъде модерна, нисковъглеродна и конкурентна. Това означава и да намалим отпадъците, често тези отпадъци е, съдържат е, суровини. Трябва да преминем към една по-зелена економика, което обаче ще означава и определени разходи и инвестиции. Това ще изисква също така и социално-економически промени. Необходим е един интегриран подход към развитието на новите технологии, енергетиката и опазването на околната среда. Политиката и стратегиите в бъдеще ще трябва да се опитат да намалят замърсяването и емисиите на замърсители. Затова е необходима една стратегия, която ще ни даде възможност да предадем това, което сме наследили на едното поколение. Господин Де Анджелис отсъства, затова давам думата на госпожа Манер. Благодаря, господин председател, господин комисар. В самото начало искам да благодаря на докладчика за изключително ценния доклад. Европа и светът имат нужда от една фикасна стратегия. Чухме го и от други колеги. По този начин важните суровини могат да бъдат опазени за идните поколения. Много се радвам, че в този доклад а, са взети предвид залежите от минерали в Северна Европа и арктическите региони. Те могат да окажат наистина огромна помощ в а, бъдеще. Европейската комисия трябва да направи така, че да можем да използваме нашите залежи и находища по един устойчив начин. Така ще намалее и зависимостта ни от внос от трети страни. Арктическата зона има огромен потенциал, особено за редкоземни елементи. Те биха намалили нашата зависимост от внос на такива. В доклада също така се говори и за данъчното облагане. Приветствам факта, че комисията е заложила ясни указания за това. Сега не му е нито времето, нито мястото да налагаме а, данъци. Това няма да доведе до ресурсна ефикасност. Накрая искам да говоря за горите като източник на енергия и суровина. Съжалявам наистина, че горите не са включени в достатъчна степен в този доклад, защото те са източник на доклади и ще бъдат част от зелената економика в бъдеще. Благодаря, госпожа Деланге. Eh, Благодаря, господин председателю. Много бе казано вече за значението на ефективната суровинна политика за Европа. Може би малко да конкретизирам казаното. Ще взема като пример един суровинен фосфат, важен за растаежа на земеделските култури. Фосфатите в Европа за 50 до 90 години ще се изчерпят. Същевременно населението и в Европа и в целия свят ще се е увеличило и хората няма да има какво да ядат. Eerste plaats hernieuwbare energie. In de tweede plaats verlaagt het de milieubelasting. En ten derde... Затова Европа трябва да се справи с проблема за а, торовете, които използва. Ако променим системата, можем е, да намалим замърсяването, като същевременно произвеждаме суровини. Е, и така всички ще спечелят. Мисля, че комисията може да подкрепи подобни процеси е, чрез подпомагане на политиката в селските райони, е, подпомагане на е, така зеления компонент в земеделската политика, така че да се замени използването на торове. И използването на фосфати е само пример – не трябва да използваме технически термини, а да преминем към действие. Само тогава ще даде резултат нашата суровинна политика. Надявам се, е, че е, комисията е готова да предприеме активни действия и очаквам да чуя потвърждение за това от комисаря. Благодаря, госпожа Тикал. Благодаря, господин комисар. Благодаря много на докладчика за неговото сътрудничество и за това, че се съобрази изнесените изменения. Европейският съюз зависи от вноса на суровини, а търсенето на суровини е, ще бъде предопределено от развитието на бързо израстващите сега економики и от това доколко резултатна е нашата стратегия. Всъщност европейската економика зависи от ставащото на глобално равнище. Пазарите не са прозрачни и има малко информация за купуваните и продаваните обеми суровини. Acestea sunt esențiale pentru fabricarea magneților permanenți folosiți Редките вещества, редките суровини имат голямо значение за производството на монитори, на мобилни телефони, е, на преобразователи, е, на е, суперпроводници и така нататък. Редкоземните материали особено имат огромно значение тук за повишаване ефективността на европейската економика. Искам настойчиво да призова комисията в бъдещата програма за научни изследвания – да помисли за заместване на сегашните суровини, които се изчерпват. Искам също да призова а, към инвестиции в рециклиране на суровините, защото минният добив а, има доста сериозни последици за околната среда и е жалко, ако добиваните материали не се използват рационално. Би трябвало да установим а, добри контакти е, с е, страните, които са богати на суровини в Северна Америка, в Южна Америка, в е, Индия, страните от Меркосур. Индия и Бразил са много богати на ресурси. Искам да ви обърна внимание, че между Европейския съюз и Бразилия в Брюксел на 4 октомври ще бъде проведена петата поред среща на върха и това е важно в контекста на суровената политика. Искам да а, помоля а, комисията да превърне в конкретни действия препоръките на нашия доклад и също така да я приканя периодично да осъвременява списъка. Reinhard Bütikofer, herzlichen Dank von dieser Stelle aus für deinen guten und ausgewogenen Bericht. Бих искал да благодаря на моя приятел Райх, Райнхард Билтикофер за чудесно свършената работа, защото смятам, че този доклад ще допринесе за увеличаване нивото на информираност на комисията. Ние твърде отдавна в парламента чакаме именно този доклад. И както което о, може да се разбере, това не е, причината за това не е вина в комисар Таяния, хората около него стратегията за ресурсите е нещо много важно, което получихме от комисаря, обаче на втора точка от дневния ред, а именно за отпадъците от електронни а, уреди. Изведнъж нещата се провалиха, просто излетяха през прозореца или бяха изхвърлени всъщност. Е, честичко ни се случва и ни се случвало да не можем да постигнем съгласие с комисията. Много важен е този въпрос. И се радвам, че докладчикът хвърля светлина върху това, защото Имаме нужда от ултрамодерни технологии в Европа и ултрамодерни бизнеси, а за да можем да обработваме ценни елементи, много важни суровини, на които да можем след това да предложим на останалия свят и да печелим от всичко това. Трябва да се поставим поставят нещата на равна основа. Не трябва да приоритизираме едното или другото, защото а, дипломацията за суровините е нещо също толкова важно, колкото и останалите елементи. Е, в миналото не сме го правили винаги така, обаче ние трябва да отваряме очите си на четири а, и да търсим по целия свят възможности за увеличаване на износа си и в същото време да споделяме помежду си а, усилията а, за преодоляване на препятствията и в същото време да ползваме част от тези средства за да строим училища, да организираме други такива важни неща заместването на суровини, които ние сме приемали а, в миналото за даденост, като например в миналото това беше с мета – и е, почти всички видове тръби и какво ли още не се а, е, произвеждаше от а, е, мед в миналото на сега. Не, аз като фермер а, знам, а, че не можем да се справим а, като фермери а, без а, някои а, суровини и без някои торове, които а, се а, произвеждат от тези суровини, какво ще правим? Няма да можем да се справим, няма да можем да, да изхраним а, населението. Ресурсната ефективност е много важна. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, Флоренц. Следващия е господин Чапа Табайди. Благодаря ви, господин председателю в Европейския парламент тази година като тема за годишната си конференция се съсредоточихме точно върху суровините. Поздравление на докладчика, защото наистина това е една от големите предизвикателства, да не кажа най-голямото предизвикателство, когато говорим за природни ресурси и суровини. Докладът на господин Бутикофер говори точно а, за използване, повторно използване на отпадъците. Намирам това за изключително важно. Процентите при нас са много ниски, 25% в моята страна, като например в Израел а, има повторно използване близо 75% от отпадъците. Така че явно имам още много работа, която да свършим, за да достигнем до това ниво. Когато в Унгария имаше, се случи това бедствие с червената кал, а, много предложиха различни решения и тогава се говореше за евентуално а, повторно използване. Но технологията е много скъпа. Съществуваше такава технология, но нито един предприемач не е готов да инвестира в това. Това, което искам да кажа, че понякога има и економически последствия и те не бива да бъдат а, забравени. Следващия оратор, господин Столоян. Благодаря, господин председател. Високо ценя инициативата на комисията и искам да благодаря на докладчика, както и на другите колеги от Европейския парламент, които допринесоха за добрия резултат с този доклад. Наистина конкуренцията става все по-силна и все по-агресивна и това ще продължи и за напред поради недостига на суровини. Защото ние се, ще се изправяме все повече към демографски растеж в развиващите се страни и в същото време трябва да разбираме все по-задълбочено въпроса, че ще се увеличи, увеличи и търсенето на такива а, суровини. И в същото време имаме една концентрация на запасите от такива суровини само в някои страни. А, някои от тези страни са а, склонни да използват за политически цели наличието на такива суровини. Ето защо не е случайно, че правителствата на някои държави разработват политики, които да подкрепят техните компании в тази глобална конкуренция. Използват се публични фондове, за да се раз, развият такива предимства. Европейския съюз мисля в тази обстановка, че не може и не трябва да бъде пасивен. Ние трябва да предоставяме помощ, за да разделим а, енергийната ефективност от суровините. В същото време ние трябва да подкрепяме все повече европейските компании, да разработваме политика, която да подкрепя а, стратегически партньорства и развитие в стратегически важни от суровинна гледна точка а, държави. същото време трябва да създадем и а, равно поле за игра. А сега господин Ройл. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, мнозина говориха за значимостта на суровините – за конкурентоспособността и оцеляването на европейската промишленост в бъдеще. Мнозина от колегите посочиха колко много работни места а, има в този сектор, създадени от достъпа до суровини и развитието на промишлеността. От потребителска гледна точка е, понякога се налага да плащаме повече за електрическите кружки, защото там се съдържат редкоземни елементи. Всички говорят за решаването на този проблем и се радвам, че господин Бути Кофер е успял да излезе с един много балансиран е, отговор на предизвикателствата. Е, въпросът е колко ефикасни можем да бъдем. Важно е също така трябва да видим и как нещата са взаимосвързани. Трите, стълби, трите стълба, извинете, които предлага Европейската комисия, са една много интересна идея. Трябва да открием нови ресурси в самата Европа. Колегите говореха за технологиите. Господин Флоренц пък заяви, че понякога се оказва, че има стълкновение на норми. И ние се питаме къде трябва да теглим чертата и да видим кое е по-важно и кое е по-малко важно при използването на нови ресурси. И освен това, трябва, разбира се, да се възползваме от рециклирането, за да извлечем максимална полза от рециклирането. Но това не трябва да става на всяка цена. Това трябва да стане по един интелигентен начин. Международните отношения също играят роля тук. Говори се за дипломация в тази сфера. Е някой каза, че по този начин може да потискаме другите, но явно човека, който го каза, не е прочел добре текста. Необходими са международни споразумения, дипломация, за да можем ние в Европа да се опитаме да оптимизираме потенциала си а, в сферата на суровините. Важно е също така и в какви отношения сме с другите страни. Ограничаването на економическия растеж и по-стрикната регламентация, според мен, не са правилният път. Хубаво е, че успяхме и по темата данъчно облагане да кажем нещо. Това е много сложна тема. Искам да призова колегите да одобрят настоящата формулировка, за да може всички да гласуваме за и да работим заедно, а не някой само да се окаже прав или не. Președинте, Европа се confruntă atât cu provocări cât și cu oportunități în ceea ce... Господин Маринеско, благодаря, господин председателю. От гледна точка на суровините, Европа е изправена и пред трудности, и пред възможности. Трудностите трябва да бъдат превърнати в възможност за реинвестиране на нашия потенциал. Нуждаем се от европейска стратегия за новаторство, която да ни помогне ефективно да използваме суровините на континента си. по-голямата ефективност на използването на суровини от европейските предприятия сериозно ще допринесе за нашата по-голяма конкурентоспособност и за осигуряване на снабдяването, на, пред, на предлагането. Европа трябва да поддържа контакти с третите страни и е, да води с тях преговори за достъпа до е, суровини. Нуждаем се от международна платформа, която да гарантира е, необходимия на Европейския съюз процеса на постъпление на суровини от трети страни. Съюзът същевременно трябва да помисли за своята голяма зависимост от вноса на суровини и да анализира евентуалното изменение на техните цени в бъдеще, тъй като това сериозно ще допринесе за по-правилното насочване на нашите инвестиции. Сега Спонтанни изказвания. Първа е госпожа Магинис. Благодаря, господин председателю, господин комисар, господин докладчик. Искам да благодаря за доклада. Мисля, че в най-общи линии всички можем да се съгласим с него, но дебатът става интересен, когато пристъпим сферата на конкретните суровини. И сега искам да използвам примера, който използва е, господин Деланге за фосфора и за това как неговото изчерпване ще се отрази върху производството на храни в бъдеще, не само в Европа, но и в света. Благодаря ви за това, което сте направили и споменали. Всъщност, когато говорите за тристълбовия подход, обаче, вие се насочвате по-скоро към промишлеността, не към земеделието. Мисля, че това е грешка. Според мен, земеделието е едно от основните ни предизвикателства. Ние се нуждаем от суровини за производството на храна и продоволствената сигурност е особено важна за нас. Ние трябва да имаме стратегия, която да гарантира и по-нататъчното съществуване на земеделието в Европейския съюз. е ни на жаде. Просим. Госпожа Смолкова, имате думата. Благодаря. Господин председател, бих искала първо да благодаря на докладчика за прекрасно свършената работа. Търсенето на суровини се увеличава глобално което води до економически рискове, например твърде бързо флуктуиращите цени на суровините и също така невъзможността да се ползват съвсем ефективно наличните суровини. Ето защо Европа трябва да проектира нещата си така, че ефективно да използва своите суровини, защото нито една от суровините няма да е налична завинаги. Ние трябва да можем да се възползваме от суровините и а, по няколко пъти да ги рециклираме или да създаваме нови а, материали от тях. Ето защо визията на комисията е добре дошла, но тази визия трябва да стане реалност. А сега Мерцер. Да, благодаря, господин председател. Знаем, че в мобилните телефони има метали като мета а, и редкоземни елементи. Често има конфликт в това. Китай, например, предоставя около 97% от тези жизненно важни ред малко а, земни елементи, което означава, че ние трябва да се замислим за едно дългосрочно стратегическо планиране и освен това трябва много внимателно да мислим върху това какви са нашите дългосрочни нужди от суровини. Китай вече гарантира сигурността на своите доставки а, чрез разработките си в Африка, Монголия и други места. Знаем, че цените нарастват, така че трябва да търсим най-разумното възможно решение. А сега господин Кели има думата. Благодаря, господин председателю. Чудесно е, че се съсредоточаваме върху тази тема, тъй като без една разумна стратегия за суровините няма да постигнем развитие. Дори и човек да е най-добрият футболен менеджер на света, няма да може да направи нищо, ако няма добри играчи. Същото се отнася и за промишлеността. Докладчикът наистина трябва да получи нашите поздравления за един необходим отличен доклад, защото ако искаме да останем конкурентно способни на света, то е изключително важно да имаме постоянен приток на суровини. Затова първо трябва да се вгледаме е, в ресурсите, с които разполага Европа и да не ограничаваме развитието си, като сме прекомерно рестриктивни, което се е случвало в миналото. Разбира се, че искаме да опазваме околната среда, всички са съгласни с това, но можем да направим много повече в сферата на рециклирането. Рециклирането е, прави първите си стъпки, като че ли, и материалите могат да бъдат използвани отново и отново, което означава, че ще имаме по-малко нужда от първични суровини. Още нещо, което бе споменато от колегите. Редкоземните елементи каза се, че Китай контролира 97% от тях, както посочиха и преждеговоривши. Те се използват в много от уредите, които използваме ежедневно. Трябва да предприемем мерки в тази посока. Нямаме време за губене, трябва да работим конкурентно способно и това е една стратегия, за да го постигнем. Наистина благодаря ви за отличната стратегия. Благодаря, господин Кели, казва председателя. Госпожа Пансила има думата. Благодаря. Всички знаем, че Европейския съюз трябва да се изправи с предпредизвикателства предизвикателства в тази сфера. Политиката е изключително важна за Европейския съюз особено когато говорим за промишлена политика и международна търговия. В същото време е важно обаче и във връзка с хоризонталните политики, които са свързани и с вътрешни, и с външни аспекти. В този контекст един една, един ефикасен мониторинг би бил много важен за една добра работеща стратегия. Имаме нужда от добра координация между Европейската комисия и държавите членки. Имаме нужда от постоянен мониторинг, в който парламентът бива информиран какво се прави. Имаме нужда също така и от един годишен доклад за напредъка. И аз поздравявам нашия докладчик. Благодаря ви, казва председател господин Роси. Е Благодаря. Намаляването на ползването на суровините би довело до много ползи. От гледна точка на околната среда ще имаме повече оползотворяване, по-малко отпадъци, по-малко нарушение на природното равновесие. Но една сериозна промишленост трябва да работи на световно ниво, не само на европейско. Затова е важно нашата намеса, нашата опит за управление на тези суровини да става на световно ниво, не само на европейско. Затова, господин комисарю, Нека да направим един истински единен пазар в Европейския съюз. Една инициатива, която наскоро отново подкрепи нашия председател на парламента. Трябва да имаме сигурни цени, сигурни основи и за гражданите, и за малките и средни предприятия, защото това е важно за нашия начин на живот. Грация, мадам Басеско. Госпожа Басеско. Благодаря, господин председателю. Мисля, че Европейският съюз се нуждае от резултатна стратегия за суровините, ако иска да остане промишлено конкурентоспособен. Сред важните а, начини за а, постигане на тази цел е а, така една логична суровинна дипломация. Това може да а, осигури а, доставката на суровини, е, което им, която има значение за множество наши е, политики. Искам да приветствам е, доклада за неговите препоръки във връзка с нашите действия спрямо трети страни. Например, подкрепа и подпомагане на развиващите се страни чрез предаване на необходимите технически и юридически познания. Необходимо е да има и координация на суровинната политика на Европейския съюз с другите му политики, както и с политиката, която водят държавите членки. Надявам се, че ще бъдат предвидени допълнителни инструменти, които са изключително важни. И последният ни оратор, госпожа Меркис. Е, ik wil inderdaad graag wat meer weten over het verschil tussen. Както казаха говоривши оратори, има известни разлики между проекта на комисията и нашия собствен доклад. Някой е, говори е, за натрупването на ресурси. Не мисля, че това е правилно решение, но във всеки случай комисията трябва да обърне внимание на проблема. Много се е, говори за промишлеността е, и за фосфора и фосфатите. Напълно обаче съм съгласна с това, че трябва да знаем как възнамерявате да постигнете целите, които сте определили и да стимулирате новаторството? Нуждаем се от инициативи, от нови инициативи, но трябва да имаме цели свързани с ефективността. Това въжи и за енергетиката. До сега доста сме говорили и много сме разводнили. Трябва да помислим за отпадъците. Смятам, че е много важно да е, започнем реално да оползотворяваме и да използваме повторно това, с което разполагаме сега. Така че е, въобще целите вериги на производство да станат по-ефикасни, по-ефективни. Кой ще организира от сега нататък работата, искам да знам. Е, вие, господин Таяни или комисарят Поточник. Господин Таяни, давам ви думата за коментари и отговори на зададените въпроси. Благодаря. Уважаеми госпожи и господа депутати, позволете отново да изразя позицията на комисията. Тя е напълно в съгласие с текста на господин Бутикофър. Ние отстояваме позицията, свързана с балансирана стратегия на суровините основана на трите стълба, които споменах по-рано в изказването си. Търсене на суровини вътре в Европейски съюз, извън него. И на трето място лансиране на иновациите. Ще започна с последното, с иновациите. Балансираната стратегия е това, от което се нуждаем – в един от първите документи, които представихме от страна на комисията по отношение на иновация, стратегия и партньорство, ние посочихме значимостта й. По-нататък създадахме и следващия документ, а именно за суровините – Съветът е съгласен, следователно ние ще продължим именно да следваме тази идея, основана на партньорството. Партньорството в областта на иновациите, разбира се, придружено и с рециклиране и с другите мерки. Иновационните мерки в този смисъл са нещо ново. Не разглеждаме въпроса в изолация от суровините. Както вече казах, те са много тясно свързани. Но нашата цел да лансираме заместване и рециклиране е нещо, което разглеждахме преди издаването на документа за суровините. А що се отнася до стратегията в рамките на Европейския съюз? Мога да кажа, че може би в предишно изказване доста бързо е, споменах този въпрос. И след това оратор от залата също засегна този въпрос, както и въпроса от Швеция бе насочен в тази посока. Ще видим какво можем да направим по отношение на суровините в този смисъл. Имах предвид, че заедно с шведското правителство, лично аз участвах в едно заседание в е, служба на Европейския съюз и там министърът, който председателстваше заседанието, говореше за суровините в Баренцово море. А аз отидах да видя лично какво би могло да се направи там по отношение на суровините. Възможно е. Моето послание е да не беше съвсем ясно. Но, уважавам ви, в никакъв случай не забравям Швеция е, много добре осъзнавам, че тази екологосъобразна политика е част е, от страната. Има много ясни връзки и с кралство Дания. Що се отнася до следващия аспект? Съжалявам, че госпожа Матиас и Ферейдо излязоха от пленарната зала. В никакъв случай не следвам неоколониални политики в Африка. Аз съм от страна, която всъщност бе една от първите, които се извениха на Африка за допуснатите грешки по време на колониализма. Така че аз в никакъв случай не отстоявам подобна позиция по отношение на Африка. Що се отнася до суровините? Аз бих искал на високо ниво да имаме представители участие от Африканския континент. Ние разговаряхме с Африканския съюз и много държави членки на съюза всъщност искат да участват в подобни мерки по-нататък. Така че, в никакъв случай Европа не е неоколониалист. Що се отнася до другия проблем, господин Ланге го повдигна и госпожа Ек също се спря на него. Комисията е ангажирана към прозрачността в добивната промишленост. Това е въпрос, който става все по-значим на световно ниво. Ние имаме още по-активна подкрепа за инициативата по отношение на добивната промишленост. Предоставяме средства, информация и доклади за експорта и импорта. Все още има пропуски в инициативата, защото само 9 от 50-те страни отговарят на инициативите за прозрачност по изискванията на МВФ. Що се отнася до целостното предложение за докладване в ясен и прозрачен дух относно суровините, комисията разглежда възможност това да бъде задължително изискване а именно компаниите, които са листвани в борсата, да бъдат подложени на одит и ние имаме законодателна инициатива, предложение в този смисъл. По този начин, според мен, ще се укрепят вече предприятите мерки по отношение на прозрачността и това ще бъде една допълнителна мярка, към която, разбира се, господин Бутикофер ни насочи. Резултатите ще бъдат прозрачни и ще бъдат е, анализирани и оценявани. Що се отнася до съхранението, и това е последния въпрос, комисията е убедена, че когато се гарантира сигурността на доставките, това всъщност зависи от самите компании, а пък институционалното тяло трябва да направи всичко необходимо, за да се спазят разпоредбите. Ние работим в тясно сътрудничество с държавите членки, така че да може да се разработи стратегия за складиране на суровини, как ще направим оценка на подобни програми например, свързани с нефта, е въпрос, на който ще обърнем специално внимание. В момента има проучване, което е в ход по този въпрос. Господин председателю, не мога да отговоря на всички въпроси, защото тогава изказването ми ще продължи половин час. разбира се, аз съм на разположение ако желаете да повдигнете други въпроси по отношение на суровините и общностната политика. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Сега ще дадем думата на господин Бютикофер да отговори. Благодаря, господин заместник председател. Уважаеми колеги, искам да благодаря на всички за изказванията си и за принос. Искам да благодаря на заместник председателя на комисията, комисар Таяни, за негови, неговото становище и за подкрепата за създаването на мрежа която да се занимае с разгледаните проблеми. Очевидно е необходимо да разгледаме а, къде а, могат да бъдат направени подобрения и къде трябва да се предприемат действия. Има някои много деликатни въпроси от екологична гледна точка, именно за това трябва да се държим отговорно. Това е изключително важно, това се посочва в доклада. Ние не трябва да е, правим грешката, че промишлената политика и е, опазването на природата са диаметрално противоположни и е, опазването на околната среда е изключително важно. Мините често от много отдавна в действие. Вероятно може да се въведе нова технология, но ние трябва винаги да рециклираме, защото това ще бъде едно економическо един економически ресурс. Например, рециклирането на батерии и акумулатори е, е един много важен въпрос, който заслужава внимание. Трябва да разгледаме цялата политика за съхраняването на отпадъци. Аз съм чувал различни становища от комисията. Имаше критични становища по отношение на някои от коментарите за това какво трябва да се прави с редкоземните елементи. Китай се намесва в тези проблеми. Нещата трябва да се погледнат и в различен контекст. Много е важно да се подходи към тези проблеми много много внимателно. По външната политика мога да кажа, че политиката в сферата на суровините няма нищо общо с неоколониализма, защото в противен случай парламента и комисията нямаше